Um, Уважаеми колеги, започваме заседанието. Започвам с съобщенията на председателя. Първо искам да ви информирам за възстановяване на междуинституционалните преговори на 3 и 15 септември. Комисията реши да потвърди докладчите по следните законодателни актове. Първо по Европол господин Диас Демера за трансфера на фондове господин Киркхоп, той ще го направи заедно с Комисията по економическото развитие. Пране на пари госпожа Сържентини заедно с Комисията ЕКОН. Борба срещу измамите господин Лопес Агилар. Триалогзите ще започнат в скоро време за да могат да се проведат е необходимо, съгласно член 73 от правилника, комисията да приеме за всяка законодателна процедура с мнозинство решение за започване на преговори. Това решение трябва да определи мандата и състава на преговорния екип. Подобно решение трябва да бъде оповестено от председателя съгласно член 73. Аз за това предлагам да включим като допълнителна точка в дневния ни ред кратко представене на докладчиците и гласуване по решение за започване на преговори за четирите законодателни акта, които споменах по-рано. Предлагам това да стане днес в 17.30. Ако нямате други възражения по дневния ред, считаме, че той е прият в сегашния си вид. Колеги, искам да ви предупредя, че всички заседания ще започват точно на време. Имайте го предвид в бъдеще. Второто ми съобщение е за езиковия профил. Искам отново да подчертая, че превод на датски, латвийски и хърватски няма да е на разположение. Също превод на малтийски няма да е на разположение от 3 до 18.30 часа. Искам да се извиня на засегнатите колеги. На следващо място има постъпена заявка от страна на АЛДЕ, свързана с Унгария. Групата АЛДЕ представи това искане относно писмен въпрос към Европейската комисия на падения срещу градските, на гражданските свободи и засягане на върховенството на закона в Унгария. <clears throat> Беше представен този въпрос от госпожа Викстрам и господин Кавада и съгласно правилника реших да представя на вашето внимание този въпрос. Свързах се с комисията. Тя ще ни даде писмен отговор в хода на настоящата седмица. Въпроса за последните събития в Унгария вече бяха представени в комисията Либе от председателския съвет ще бъде разгледана и на заседанието на координаторите. Имате ли някакви възражения? Сега ще се спра на някои от препоръките на координаторите. Първо, трябва да потвърдим докладчиците, съгласно 229 член от правилника. На заседанието на 15 юли Либе координаторите се съгласиха на следните два принципа да се спажат. Първо, бившите докладчици, които все още са членове на комисията Либе, да бъдат препотвърдени. Това беше практикувано при предишния мандат. На второ място, групите запазват правото да изготвят доклади, ако докладчиците, които са били определени по-рано от тях, не са вече членове на парламента, но трябва да определят нови. Следните докладчици бяха назначени госпожа Луначек от групата на Зелените по директивата за равното третиране Бяха назначени също и докладчици по проекто законодателни актове. Господин Хортефил ще бъде докладчик по въвеждането на визи за турне и госпожа Гал е докладчик по регламента за СЕПОЛ. Уважаеми колеги, ако нямате възражения за тези предложения. Считаме, че те са прияти. Нямате възражения, нямате коментари. Добре, прияти са. Точка трета. Това е вече по съществената част от дневния ни ред. Искам да дам думата на представителя на Европейската комисия да представи петия годишен доклад за иммиграцията и предоставянето на обежище за 2013. Преди да преминем по същество, искам да ви запозная с състоянието на нещата. Докладите относно иммиграцията и убежището в Европейския съюз са готови от месец юли. Моля да следите чрез вашите сътрудници кога излизат тези доклади. Този доклад, например, е на разположение още от месец юли, така че ако човек се запознае с текста, може по-добре да допринесе за дебата с представителите на комисията. Искам сега да дам думата на представителя на комисията да ни представи петия годишен доклад за иммиграцията и предоставянето на обежище. Госпожа Корадо има думата. Благодаря. Добро утро на всички. Ще представя накратко основните моменти на петия доклад по иммиграция и убежище, прият през май тази година. До сега нямаше възможност да го представя на вашата комисия. Както знаете, това е доклад, който дава цялостна картина на постиженията в областта на иммиграцията и убежището през 2013 година, като обхваща въпроси свързани с визите и управлението на шенгенската система. През 2013 година бяхме свидетели на доста постижения по отношение на договарянето на важни законодателни актове в областта на иммиграцията, обежището и Шенген. Но през 2013 година също така бяхме свидетели на увеличаване на миграционните потоци, увеличаване на броя на молбите за обежище и предизвикателства, свързани с увеличаването на миграционните потоци. На 3 октомври 2013 година беше трагичното събитие в Лампедуза, в резултат на което Комисията създаде работна група за Средиземноморието и прие съобщение през декември за мерки, които да бъдат предприяти в различни мерки аз мисля, че нашия генерален директор господин Руте проведе дебат с вашата комисия през септември месец след създаването на работната група, така че аз няма да се спирам на този въпрос, но ако има конкретни въпроси, ще се постарая да отговоря. Що се отнася до законната миграция, основните постижения бяха без съмнение от приключването на, дир... на преговорите по директивата за сезонните работници. Тя беше приета през 2014 година и това е много важно законодателство, що се отнася до приеме правата на гражданите от тези страни, както и осигуряването на защита срещу експлоатация. ще ви дам и актуална информация за 2014 година. Постигнахме споразумение за директивата за прехвърляне, прията през 2014 година. Това е също законодателен акт за законова миграция, която регулира правата, мобилността, на прехвърлянията между фирмите в Европейския съюз, по-конкретно стъжанти и е, ръководен състав. През март 2013 година комисията също така излезе с ново предложение за директива за модификация на съществуваща директива за студенти и учени, за да улесни приема на тези категории търсенето на работа от тяхна страна след приключване на следването и мобилност вътре в Европейския съюз, особено нези, които са получили стипендии по Мари Кюри и Еразъм Плюс. Целта е да съдат общи права за други категории лица от трети страни, които в момента не са обхванати, доброволни лица, стажанти. В момента се водят преговори и можем скоро да започнем междуинституционални преговори, веднага след като съветът приеме общия си подход. Както знаете, парламента прие документ на първо четене и сега можем да започнем преговори по този текст. През декември 2013 година директивата за единно разрешително, прието през 2011 година, влезе в сила, така че датата за транспониране изтече и това е важен законодателен акт, който обхваща процедурите, улеснява процедурите и уточнява правата на граждани от трети страни, идващи тук за целите на работа и които не са обхванати от секторните директиви. Синя карта, сезонни работници и така нататък. Също така започнахме да следим съществуващите директиви, затова през 2014 година приехме насоки за директивите за събиране на семейства. Там се кодифицира юриспруденцията на съда и осигурява насоки за тълкуването на директивата. Също така продължихме усилията си с интеграцията. Както знаете, Европейския съюз няма права за сближаване законодателството, но ние осигуряваме стимули на държавите членки, като финансираме различни проекти чрез Европейския интеграционен фонд. Продължаваме работа по интеграцията чрез мрежата на националните информационни центрове и нашия вебсайт. Искам също така да посоча, че през 2013 година Комисията положи специални усилия да включи препоръки за миграцията в рамките на процеса Европейски семестър. За някои държави членки ние сме приели цели, свързани с по-добра интеграция на граждани от трети страни, особено интеграция на пазара на труда. Възнамеряваме този процес да продължи. Що се отнася до обежището и международната защита, основното постижение беше сключването, приключването на преговори след няколко години е, след регламента Евродак, Дъблин и директивата за процедурите за обежище, така че да се модернизира общата система за обежище. Сега тя трябва да бъде прилагана. Няма да споменавам дейностите на Европейската служба за подкрепа на обежището, защото знам, че господин Висър ще направи това пространно и съм убедена, че ще ви дадем всички подробности. Що се отнася незаконната миграция, бяха постигнати нови споразумения за реадмисия с някои трети страни, особено Армения, Каповерде и Турция Продължаваме да следим изпълнението страна на държавите членки на директивата за връщане. И през 2014 година комисията също така прие съобщение за връщането и доклади за изпълнението на директивата. В момента работим за подготовка на наръчника за връщането. Продължаваме да следим директивата за санкции срещу, закону, срещу работодатели за санкциониране на незаконно пребиваващи мигранти за първи път. Убедихме държавите членки да дават информация за проверките, за оценката на риска всички държави членки подават доклади за проверка. В момента им правим оценка. Що се отнася до управлението на границите, натискът остава силен по всички граници. Frontex продължава дейностите си с различни операции. Регламентът, който създава системата Евросоюз, Меркосур влезе в сила през декември 2013 година. И по този начин ще се следят по-добре потоците и ще се извършват спасителни операции. През 2013 година след трудни преговори бяха постигнати споразумения по регламента за управление на Шенген. Там се създава нова система за управление на Шенген. В момента тя се изпълнява. През февруари 2013 година беше приети пакета за програма за регистрирано пътуване. Беше постигнато и споразумение през 2013 година за механизъм за реципрочност и прекратяване на визите. И през 2014 година комисията представи предложение за модификация на Шенгенския визов кодекс. Що се отнася до международното измерение, съвсем накратко, както знаете, рамката за външните отношения – е така наречения глобален подход към, глоб... към миграция и мобилност. Това е рамката на нашите действия и тук искам да се спра на партньорството за мобилност, подписано с Марокко и Азербайджан през 2013 година и за целите на изчерпателността искам да спомена и споразумението подписано с Тунис през 2013 година. Тук бих споменала във връзка с миграцията и развитието, диалогът на високо ниво в рамките на ООН през 2013 година. Европейския съюз даде своя принос към тази среща. Комисията представи документ за въздействието на миграцията върху развитието. В момента въпросите на миграцията са включени, през, са включени в дневния ред за развитието. И в заключение, през 2013 година бяхме свидетели на сключването на споразумение на многодишната финансова рамка и създаването на новия фонд за миграция и интеграция заедно с новия фонд за вътрешна сигурност. Те бяха приети официално през 2014 година. Това е много цялостен финансов инструмент, който обхваща всички области на миграцията, обежището, връщането и интеграцията. Това са основните моменти. В доклада са записани всичките подробности. Там има и допълнителни документи, в които са дадени повече детайли. Е, има и статистическо приложение, където има повече а, е, информация. Благодаря. Сега можете да задавате въпроси. Председателят, благодаря. Говорихте за миграция и обежище. Мисля, че не е необходимо, Стивен, да добавя нещо, тъй като вие казахте няколко думи и за обежището. Вашите коментари бяха насочени повече към миграцията. Аз нямам нищо против, разбира се. Имаме какво да кажем и за обежището, но колеги, ако сте чели доклада, можете да зададете въпрос – и за миграцията и Стивен Райан може да даде отговори. Така, колеги, сега ще дам думата за въпроси. И в двете области е свършена доста работа през 2013 година. Е, за новопристигналите колеги искам да кажа, че докладът беше пред... е, е на разположение от юли и сега ще... имаме доста време, така че днеска можете спокойно да задавате въпроси и да я коментирате, без да прекалявате, разбира се. Госпожа Сипал, разбира се. Благодаря. Аз ще говоря на немски. Мисля, че е съвсем ясно, и то най-късно след събитията в Ирак и Сирия, че в обозримо бъдеще ще нарасне броя на бежанците и то тези бежанци, които наистина имат нужда да останат в и право да останат в Европейския съюз. Искам обаче да задам един друг въпрос, а именно е, легалната миграция. Колежката от комисията осветли някои аспекти, като например директивата за сезонните работници. Аз обаче искам да знам какво предвижда комисията като по-нататъчни възможности за легална миграция? И още не можах да прочета целия доклад, може би там се говори по този въпрос, но въпросът ми е до каква степен в голямата група от хора, които искат да дойдат в Европа и е, доколко знаят тези хора, че има други легални възможности да, вля... да дойдат в Европа. А, комисията мислила ли е за информационни кампании, да обясни на, този, на тези хора, че а, те могат да използват именно легални пътища за стигане до Европа. Става дума особено за хората, които нямат ня, шанс да получат политическо убежище. Благодаря, казва председателят. Следващият колега е Кърка от Тимите. Благодаря, господин председател. Ще е, разбирам, че ще има допълнителна презентация. Може би трябва да разделим въпросите си, но за момента искам да попитам за стандартите за приемането на заявления за политическо обежище това много ме интересува, но може би този въпрос ще го задам по-късно. Е, сега за този доклад. Наистина докладът е, е на лице от известно време, но не знае дали колегите са го прочели до момента. А въведението обаче се съсредоточава върху някои много важни въпроси. Има препратка към Лампедуза, има, говори се и за това, че няма политически вакуум. Има обаче, според мен, голям вакуум, и то политически вакуум, а именно става дума за политиката към онези страни, чието граждани и организации са отговорни за големия брой мигранти мигранти, които се стремят да достигнат Европейския съюз и то по погрешни причини, по Тоест, това са хора, които не искат доброволно да стигнат до Европейския съюз. И аз мятам, че тези страни трябва да бъдат подведени, така да се каже, под отговорност, защото тук става дума за престъпници, които изискват големи суми пари от хората и техните а, роднини, които искат да стигнат до е, Европейския съюз. Това са част от тези хора, е, това са част от тези страни, които получават много големи средства, директни или недиректни от Европейския съюз. Тези страни трябва да бъдат наказани. Освен това, ресурсите за Frontex, ресурсите за страните, които са под най-голям натиск поради тяхното географско положение, тези ресурси трябва да бъдат адекватни. Ние трябва, според мен, въпреки е, дискусиите, които текат в момента, ние трябва да направим повече за подобряване на тази ситуация. Нещо, което не бива да се забравя. Приключвам, господин председател. А именно, не бива да забравяме, че това е въпрос, който е много чувствителен, особено за някои държави членки. Това е, е много политически чувствителен въпрос, защото политиците трябва да отговорят на хората, които представляват, а хората, които представляват, не смятат, че ние действаме по един отговорен начин. Хората смятат, че има криза, криза, която се състои в това, че все повече хора се опитват да стигнат в Европа. Все повече хора умират по пътя към Европа, хората са отчаяни и желаят да стигнат в Европа, независимо от нашата, нашата хуманитарна реакция. Но в крайна сметка все някой е отговорен за тези страдания. И аз мятам, че това е, което комисията трябва да направи. С това е, което организациите в Европа, е, това е с което те трябва да се занимават. Не може просто да кажем, че правим всичко възможно да интегрираме хората. Това не отговаря на въпроса за категорията и броя на хората и престъпните групи, които стоят за, цялата, за целите схеми и страните, които отговарят за тази, които са отговорни за тази ситуация. И накрая, децата в 21 век, където всички ние сме развити личности, където работим с компютри, където е, има, участваме в социалните медии, в Твитър, въпреки това ние не оценяваме факта, че позволяваме а, е, много деца да страдат. А, е, позволяваме, допускаме неморално отношение към децата. И това се дължи също на е, криминалните действия на определени групировки. Е, много често е, това са непридружени деца, без родители, те са изпратени в много опасни за тях ситуации. И аз се страхувам, че даже още не сме започнали да предотвратяваме неща, които не би трябвало да се случват в 21 век в, едни, в една развита част на Европейския съюз. Благодаря, Тимоти. Господин Нидер Милър има думата сега. Благодаря, господин председател. Нека направя някои коментати, но ще говоря на унгарски. Смятам наистина, че това е много важен доклад. И смятам съвсем искрено, че не сме достатъчно критични и не сме достатъчно прецизни и диференцирани в нашите становища. Още повече, когато говорим за Унгария. Смятам, че политиката на убежището в Унгария е много ограничителна. Тя е много по-ограничаваща, отколкото в други части в Европа. И без преувеличение смятам, че мога да кажа, че няма една истински добре функционираща система на обежището в Унгария. Много международни организации посочват този факт. Всъщност, е, в Унгария хора, беженци, живеят при нечовешки условия, Дадени са само 57 статуса за беженци в последните години. От друга страна, някои организации са в много трудна ситуация, например Хелзинския комитет, защото държавата ограничава техните действия, възможността да действат Искам да кажа, че това не е приемливо. Не е приемливо такива организации да са изтласкани в периферията. Не е приемливо унгарският министр-председател да, да, назова, да, да окачествява нелегалните иммигранти като престъпници. Той казва, че Унгария ще направи иммиграцията невъзможна. Той твърди, че Унгария е от културна гледна точка е хомогенна. Това е нагласата към иммиграцията. Значи, моят въпрос към комисията е какво смятате да направите по отношение на една такава ограничаваща политика? Какъв е вашият отговор? Какви са вашите възможности за действия? Как можете да окажете натиск, за да прекратите тази ограничителна политика? Благодаря, Питър. Следващият колега, господин Киркос. Благодаря. Благодаря за днешния доклад. Този доклад е наистина важен, защото виждаме проблемите, които съществуват с настоящото законодателство. Страните, особено на външните граници на, европейските, на Европейския съюз, са под голям натиск. Достъпът до процеса на обежище не винаги е гарантиран и не говорим за крайния резултат, говорим просто за достъпа до заявление за обежище и това застрашава живота на много хора. Това са проблеми с законодателството. Естествено, отговорността трябва да, да върви с, е, ръка за ръка с солидарността. Европейския съюз може би трябва да помисли за механизъм, базиран на обективни критерии, за споделяне на това бреме. Искам да говоря за легалната миграция. Въпросът ми е, имате ли план за действие, който може да се приложи? И на следващо място Гърция подписа двустранно споразумение през 2002 година с Турция за реадмисия. Имаме 4000 отговора от Турция, но, но заявлението от, Гър... от Гърция е много... заявленията са много по... повече. Въпросът ми е има ли какво става с споразумението за реадмисия с Турция. На следващо място, ситуацията в целия Европейски съюз се влушава. Може ли да действаме по-бързо в тази област? Председателят. Имаме много хора, които искат да се изкажат. Това е ясно, защото въпросът е много важен. Но моля колегите, които ще се изкажат, да се ограничат до една минута. Госпожа Режа. Съжалявам, че поставяте това правило, когато някой от моята група взема думата, но както и да е. Представенето на този доклад е важен елемент – Считам, че той показва какви са реалните цифри. Госпожо Вържа, имате право на повече от една минута. А, това е грешка. И от моя страна чета без да се слагам очилата, така че извинявам се. Разполагате с две минути, ако желаете. Благодаря ви, господин председател. Аз вече загубих почти една минута. Този доклад ни позволява да сравним цифрите и реалностите и да поставим иммиграцията към европейските държави в контекста на световната миграция. Друг елемент е, че Имиграцията не засяга само големите държави членки. Ако данните, които са предоставени, са добре, но трябва все пак да се каже, че пет от държавите членки в тях са съсредоточени по-големият брой пристигащи иммигранти, така че те са подложени на по-силен натиск. Този иммиграционен натиск зависи от случващото се в други страни. През 2011 имаше нашествие на тунизийци към Европа. Сега това са сирийците, за съжаление. Те съставляват основната част на лицата, които пристигат на територията на Европейския съюз. Трябва да видим само какви са тъжните цифри, свързани с лицата, които губят живота си в Средиземноморс, дали ето това са хора от Еритрея, от някои други страни от този регион. Европейската платформа за беженците, по която съм работила много, и ми направи впечатление, че Има хора, които имат определени виждания относно лицата, които са в центрове за задържане. Ситуацията на определени е, лица също буди е, тревога. Тези, които търсят статут на беженец в Европейския съюз. Жалко е това, което се чува за Унгария, след като в сравнение с останалите страни тази страна приема твърде малко мигранти. Трябва да видим как точно се прилага общата европейска система за обежището. Има ситуации, които са напълно неприемливи за търсещите обежище и за лицата, които се ползват от международна закрила в рамките на Европейския съюз. Много се говори за споразуменията за мобилност. Що се отнася до обратното приемане, има известни резултати, но що се отнася до факултативната част, има по-малки постижения и трябва да видим по какъв начин можем да насърчим легалната миграция. Трябва да видим какво става с Туния, с Турция, тъй като и в двата случая имаме споразумения, които са подписани. Аз съм особено обезпокоена от случващото се в Еритрея. Всички НПО ни предупреждават за големия брой еритрейски граждани, които искат да пристигнат в Европа. Приключвам, господин председател. За това не зная дали обръщаме достатъчно внимание на ситуацията в Еритрея. Това е страна, по която почти никога не сме работили. Там ситуацията е драматична. Това е един а, открит затвор. И преди те да дойдат а, на територията на Съюза, би трябвало да обърнем внимание на случващото се там. Благодаря ви. Господин Мейер има думата. Всъщност, господин Майер. Госпожа Майер. Мисис Майер, my apologies. А. Нараства натиска по външните ни граници, Нараства броя на бежанците, на търсещите обежище. Това означава ли, че политиката на Европейския съюз привлича мигрантите? Председателят, благодаря ви. Аз бях смаян от вашата краткост в изложението госпожа Стивенс от Екара. Oké, dank u wel, eh, heer voorzitter. Ik zal het ook heel... Благодаря, господин председател. Аз също ще бъда кратка, тъй като много от колегите казаха вече доста неща. Ситуацията с беженците буди сериозна тревога. Ние трябва да имаме предвид е, обаче, че Европа не може да разреши всички проблеми, които съществуват в други части на света. Ние нямаме такова решение. Трябва да останем реалисти. Имам няколко въпроса към комисията. Аз се запознах с доклада. Искам да благодаря на комисията за този годишен доклад. Е, той беше изключително интересен. Когато видим какво е написано в него, виждаме, че броя на сините карти, които се издават в Европа за привличането на високо квалифицирани мигранти, тъй като имаме недостиг на такива високо квалифицирани кадри, виждаме, че тази бройка е твърде ниска. И се питам дали комисията възнамерява да направи повече, за да примахне пречките за достъп на тези високо квалифицирани, високо образовани млади хора и да се издават повече от такива сини карти. Запознах се също а, и с а, съществуването на работна група за Средиземноморието. Там са предвидени доста мерки и искам да разбера в каква степен тези мерки са възприяти, направено ли е нещо по същество, има ли някакви мещини резултати Искам също да запитам комисията за споразумението неодавна подписано с Армения, Кабо Верде и Турция за обратно приемане. Има ли други такива споразумения, които са предвидени в скоро време? за да може да се намали броя на незаконните мигранти чрез прилагането на подобни споразумения. Госпожа Ламберт Джин има думата. Благодаря ви, благодаря за този доклад. Имам няколко въпроса. Дали комисията би искала да коментира тенденциите в е, стат, по отношение на статута за беженеци е, допълнителна защита. Е, това въжи особено за модифицирания вариант на директивата. Някои държави членки се ориентират към допълнителната закрила вместо пълната закрила. Освен това има един доклад, в който се говори за задържането и връзката с достъпа до правна помощ. Можем да се запитаме дали ако имаше по-добър достъп до правна помощ, броя на обжаванията щеше да е по-малък. Освен това, казахте, че се формулират препоръки в рамките на европейския семестър и докладите за страни. Бихте ли ни казали няколко думи за механизмите, защото онова, което ни притеснява по социалното измерение е липсата на съгласуваност в подхода на държавите членки. Някои държави членки предприемат действия в една област, други страни членки, в които има проблем, всъщност не предприемат нищо. Какво правите в този случай? Още нещо, което възникна в рамките на иммиграцията и е свързано с казаното от госпожа Стивенс. Признаването на квалификации, на квалификациите на онези, които идват от трети страни. Някои казват, че в Стокхолм са най-добре квалифицираните шофьори на таксита. Има ли постигнат напредък в тази област? Следваща госпожа Рева от Дан Бонифой. В това съобщение не можем да констатираме, че правата на мигрантите и тръстобежите са подсилени. Не ми се струва обаче, както смята комисията, че миграцията се управлява добре. Трагедиите в морето се увеличават, но Европа като че ли не е извлякла поуки. Тя сега е възприела една операция за спасяване на мигрантите въз основа на солидарност между държавите членки. Констация, констатацията е тревожна за слабостта на подхода в Европа и сега Европа не може, не ги приема и не им дава помощ. Има различни мерки е, които са необходими за търще обежище. Но предвидения бюджет е много е, недостатъчен. Как да реализираме ефективна политика за обежище при недостатъчен бюджет? Как е, да се осъществява операция за спасяване в морето, когато Ня... повечето държави членки нямат политическата воля. Европа трябва да бъде по-амбициозна в областта на обещо и миграцията. Трябва да приеме повече бюджет за бежанците. Борбата срещу незаконната миграция трябва да се засили в сътрудничество с страните по происход. Това минава през сътрудничество с трети страни, но също така и, с, и да помогне за развитието. Ето защо Европейския съюз има нужда от повече амбиция. Благодаря. Госпожа Спинели е следващата. Благодаря за доклада. Той е много интересен. Искам да кажа, че тъй като кризисната ситуация в Ирак и войната срещу Изи се засилва, ми се струва, проблемите трябва да се решават в спешен порядък. Взаимното признаване на статута на беженец. Това все още не съществува. Какво трябва да се направи, за да стане това? какво трябва да се предприеме, за да се преодолее незаинтересоваността на много държави членки за вътрешното преразпределение на беженците. В на седма страница в доклада се казва, че има такава незаинтересованост и се цитира Унгария. От гледна точка на е, Фронтекс не е ясна ролята на тази организация и кой ще я финансира. Е, това означава също така правата на иммигрантите не са гарантирани, а това е това потиква към е, престъпност. Броят на иммигрантите е, се увеличават, е, но заедно с това разрешителните и даден за престой и е, дадените статути са много по-малко на брой. Господин Кора е следващия. Благодаря, господин председател. Регледахме годишния доклад за състоянието на обещо през 2013 година. И очевидно са направени стъпки напред. За мен, аз съм за първи път в Европейския парламент и не знам как вървят процедурите, но на мен ми се струва, че има много проблеми свързани с обежището в Европа. Например, трябва да се разгледат много правила във връзка с страната, която е компетентна за разглеждане на молбата. Освен това, що се отнася до солидарността между държавите, според мен е, има нужда от помощ за страните, в които има повече е, миграционни потоци, като Италия. Там е, миграционните потоци продължават да се увеличават вследствие на войната в Близкия изток. Що се отнася до законната иммиграция, е ясно, че това е хоризонтален проблем, който не засяга само тази комисия. Това е въпрос свързан с външната политика и е свързан и с военните действия в Средземно море. Системата за синята карта като че ли не се оказва много удачна, тъй като критериите са твърде строги. Мисля, че нещата трябва да се упростят за законните работници. По-нататък, що се отнася до Фронтекста, да, трябва да сме наясно с ограниченията, на които е подложен Бихме искали да кажем, бихме искали да попитаме дали операцията Маре Ностром в, Евро, в Италия как ще се осъществяват по-нататък спасяванията в морето? Мисля, че с новата операция, новата система, спасителните операции ще бъдат по-трудни. Ще, от тук нататък няма да приемам повече заявки за изказване. Госпожа Мецула е следващата. Бих искала да кажа нещо конкретно за преразпределението. Там се говори само на седма страница и само четири е, реда. Всички помним как миналата година депутати от Южна Европа помолиха за дебат за преразпределението след началото на пилотен проект в Малта. Комисария Малмстрюм каза, че държавите членки не искат да обсъждат подобна тема. Това дойде неочаквано след толкова важна среща е, след форума за разпределение на мигрантите, ние в парламента трябваше да получим повече информация. Ние трябваше да разполагаме с информация за плановете на комисията, за да можем да променим разговорите за преразпределение на мигрантите. За страна като Малта идеята за разпределение е, е изключително важна е, в очите на общественото мнение посланието, което получаваме е, че държавите членки и комисията не са готови да обсъждат този въпрос. Единствено депутатите на форуми като сегашния са готови за подобна дискусия. Ето това е очевидно солидарността в парламента. Господин Диас Демера. Зависи кой чете доклада. Мисля, че не е завършено. Затова няма да казвам нещо категорично на този етап. Искам да направя доста коментари, но не искам а, да отекчавам колегите с твърде дълго изказване. Да дам само като примери няколко примера всъщност а, с а, презаселването и за споделената солидарност а, към по-малките държави, които са поставени по толкова силен натиск от лица търсещи убежище не може да говорим за въпроса за, за солидарността само в седем реда. Това съвсем не е достатъчно. В директивата за връщането на лица има позоваване на периодите на задържане, но не се говори нищо за достойни условия на живот. Има доста голямо объркване. Високо уважавам работата на госпожа Корадо, но трябва да кажа, че Frontex не трябва да бъде разглеждан като само спасителна организация. Тя има и други функции. Фронтък се намесва тогава, когато към него се обръщат с такава молба. Иначе граничния контрол е отговорност на всяка отделна държава. Трябва да видим какви са особеностите на сухопътните, на въздушните граници. Интеграцията е въпрос на субсидиарност и комисията отчита този факт. Това е въпрос, който трябва да се разглежда на равнище държави членки. Прочетох информацията, свързана с финансирането на пакета за интелигентните граници. Малко над 1 милиард са предвидени, но е важно да обсъдим въпроса за солидарност. Знаете, че Преводите, които правят мигрантите към страните си на происход, съставляват съществена част от БВП на тези държави. Необходимо е също да се затегнат кодексите, наказателните кодекси, да се предвидят по-строги наказателни мерки срещу трафикантите на, на хора. Като бивш, както знаем, те не трябва да използваме думата незаконен в контекста на мигрантите. Благодаря ви. Председателят, благодаря ви. Да, това, което казахте най-накрая, напомня за новопристигналите колеги каква е терминологията, която се използва. Дам думата на госпожа Уинберг. В Швеция имаме сравнително малко население, но приемаме най-голям брой мигранти в Европейския съюз. И с тази дейност са свързани доста разходи. За, за да могат да бъдат осигурени достойни условия на тези е, лица, са необходими средства, иначе на практика това не е възможно. случващото се в Сирия беше подчертано тук. Трябва да видим какво може да се направи в страните на происход. Има доста текстове, които са свързани с контрола върху миграционните потоци. Например, документа от Дъблин, защитата на, на границите а, трябва да бъде затегната. Благодаря. Последният оратор. Благодаря, господин председател. Нещо ми липсва тук, а именно перспективите. Все говорим за повишаващите се повишаващия се брой на беженците. Но бе казано тук, в нашата комисия, че би трябвало да се занимаваме по-малко с това да увеличаваме средствата за Фронтекс или да правим от нелегалните мигранти легални, би трябвало да се занимаваме с причините – а причините при беженците, при економическите беженци, те са много ясни и с тях може да се справим до някъде, може да предприемаме мерки. Има, е, може, например, да се борим срещу лобите, лобито на търговците с хора. В Системата на синя карта се прилага главно в Германия. Какво може да каже комисията по този въпрос? Защо други държави не, го, не я прилагат? Председателят. Да, така или иначе би трябвало да се занимаваме с този доклад, за да преди да минем към отделните досиета, мисля, че все пак това е положителен дебат, за да осветлим всичките страни на миграцията. Сега, ако аз мога да направя някои коментари, най-напред има определена секция за, в доклада за правоприлагането. Много от работата, която е, е свършена е без законодателна работа и сега остава прилагането на пакета за обежището. И всъщност оказва се, че държавите членки не прилагат целия пакет и директивата, защото тя не бе включена в пакета. Какво би казала комисията по този въпрос? И на следващо място, какво е бъдещето отново на прилагането от страната на държавите членки в един враждебен климат на а, подобни досиета, свързани с миграцията? Има ли бъдеще според вас за такива досиета на фона на а, враждебния климат, към нелегалната миграция. А сега думата има представители на комисията. Благодаря. Благодаря за всички тези коментари и въпроси. Аз ще отговоря на въпросите за миграцията. А въпросите за обежището, на тях ще отговори колегата. Ще започна с правоприлагането. Естествено, правоприлагането ще е едно от, при, един от приоритетите на, коми, на следващата комисия. Това беше ясно казано. Имаме корпус от е, законодателство, което вече е прието. Е, за легалната миграция имаме 8 секторални директиви и една все още се договаря, така че правоприлагането ще е приоритет. И освен това, оценката на ефективността на тези директиви. Що се отнася до миграцията, имаме няколко проучвания, които ще оценят не само правоприлагането, а и условията за бежанците, които се предлагат от държавите членки. Що се отнася до бъдещето? сигурно бъдещият комисар би могъл да отговори по-добре на този въпрос, но както казах до момента, програмните насоки на, председател, на председателя Юнкер се насочват към приемане на високо квалифицирани мигранти. Системата за синя карта се прилага в една и наистина най-много две страни. В другите страни тази схема не е успешна. Ние започнахме оценка на синята карта. Първият доклад по този въпрос ще излезе през май. Там ще, има първият, там ще видим първия анализ на тази система. И освен това, следващият месец ще излезем с преглед на цялата система, с предложение за подобряване на системата, за да видим как може да привлечем повече високо квалифицирани мигранти. И още нещо. Националните системи под директивата за високо квалифицирани работници – Тоест, държавите членки не използват сини карти, но имат различни национални разрешения, които издават за високо квалифицираните мигранти. Но липсват ясни правила, за да се привлекат тези хора. Ние ще оценим този, тази материя в бъдеще по-добре. Имаше и въпрос за това, а, как да се информират хората за легалната миграция. Имаме портал и на този портал се дава информация за европейските директиви и процедури, е, пунктовете за контакт, но естествено това не е достатъчно. Планираме да разширим портала и да увеличим информацията. Освен това, планираме информационни кампании в трети страни, в Африка и ще помислим за възможността за увеличаване, укрепване на каналите за легална миграция. Имаше и въпроси за организираната престъпност и трафика на хора. Трафика на хора. Това е наистина област, която се ползва с висок приоритет в плана за действие, свързан с работната група за Средиземноморието. На техническо равнище се извършват работите в момента в комисията. Работим не само с държавите членки, за да видим какво, какви мерки могат те да предприемат, но работим и с Frontex и Euro, Европол, защото имаме нужда от координиран подход на европейско равнище. Работим и с съответните служби, също така и с Европейската служба за подкрепа в областта на обежището. Изследваме и причините, за, които провокират нелегалния трафик. Планираме операционни действия и сътрудничество между Frontex и Европол и е, сътрудничество между държавите членки. Борбата срещу организираната престъпност и трафика на хора, това е един от важния приоритети за бъдеще. Имаше и няколко въпроса за сътрудничеството с трети страни, които, от които идват бежанците. Това е ключов аспект, така е. Трябва да работим с а, тези страни, транзитните страни, страните на происход. Ще ви дам един пример. Политическия диалог, диалог с африканския рок. Той ще започне през ноември. Има подготовки на политическо равнище. Той ще включва изграждането на регионални структури за правоприлагане и съвместни действия против трафика на хора. Това е просто един пример, но това е начинът по който смятаме да процедираме в сътрудничеството си с трети страни. Имаме и мобилно сътрудничество с Тунис и Марокко. Тук не става дума само за реадмисия, това е само част от цялото сътрудничество и партньорство. Има проекти, които се съсредоточават върху информация за легалните канали, обучението, инфо... информация за кращените на трети страни, ако те искат да работят в някоя държава членка. Освен това, опитваме се да приложим един общ подход – при работата си с трети страни, що се отнася до нелегалната миграция. Имаше въпроси за граничния контрол и Фронтекс. Мисля, че комисията ясно каза, комисар Малмстран и генералният директор са казвали, че Фронтекс не е европейски корпус за опазване на граници, за гранична служба, а това е служба за надзор на границите. Те естествено приоритизират тези части на външните граници, където има най-голям натиск, например средиземноморските области. Но Frontex няма достатъчно ресурси като, като агенция, Фронтекс разчита на средствата от държавите членки. Ето защо комисията винаги е се е застъпвала за увеличаване на средствата за Фронтекс и за сътрудничество с Фронтекс от страна на държавите членки, особено когато ставаше дума за акции в Средиземноморието. Необходимо е да се укрепи работата в фрон, на Фронтекс в Средиземноморието, но е, тези, това укрепване няма да замени Маре Ностром. Тук става дума наистина за съвместни действия между Фронтекс и държавите членки в Средиземноморието и то, то най-вече е, става дума за сътрудничество между държавите членки, които са под най-голям беженски натиск. Сега имаше въпрос за европейския семестър и нашия принос към него. Както знаете, това е сложен процес. Той засяга препоръки за економически и социални политики – но тук ние работихме с Генерална дирекция за етост и други генерални дирекции, за да осигурим препоръки за онези държави членки, където ще има голяма разлика между заети мигранти и местните хора, например. А, имам предвид а, страни като Белгия. Значи, говоря за препоръки, където, за, за, чрез които да се активира мигрантското население. За в бъдеще нашата цел ще бъде да осигурим повече синергии между мигрантите и економическите и социални политики от, други, от друга страна. Мисля, че повечето от въпросите с, за миграцията, мисля, че им отговорих на тях, а сега Стивън ще отговори на въпросите за обежището и международната закрила. Благодаря. Председателят се намества. Стивен, моля ви да бъдете кратък. Да, ще бъда кратък. Като въведение искам да кажа, в сферата на обежището акцентът през едните години ще бъде върху прилагането, както казаха господин Мораес и други колеги. Важно е да има ясна правна рамка. Много от въпросите, които бяха поставени, показват, че най-голямото предизвикателство ще бъде изпълнението – и помагане на държавите членки в транспонирането. Това е в ход. Освен това, да следим какво се случва в целия Европейски съюз, в всички 28 държави членки, разбира се, с помощта на агенцията ни в Малта, а именно Европейската служба за подкрепа в учещето. Искам да отговоря на някои поставени въпроси. Първо за положението в Унгария. Действително, Комисията е наясно, че има доста предизвикателства пред Унгария с притока на бежанци и особено лица търсещи убежище. Миналата година Унгария имаше голям проблем с приемането на големият наплив от лица търсещи убежище. Ние сме в тесен контакт с унгарските власти. Посетихме центровете на място и констатираме съществени подобрения. Разбира се, ситуацията все още не е съвършена, но са положени усилия за подобряването й. Депутатът от Унгария подчерта, че Хелзинския комитет в Унгария е поставил някои въпроси, изразил определени а, тревоги. Ние сме наясни, най-вече, що се отнася до използването а, на процедурата за задържане. Има все още проблеми, които сме в процес на обсъждане с властите в Унгария. по някои други конкретни въпроси, които бяха поставени тук. Госпожа Вержия постави въпрос за използването на задържането и условията в центровете за задържане. Трябва да кажа, че сега имаме ясна правна работа, а, рамка. Ние имаме директива, в която е подчертано, че задържането трябва да бъде крайна мярка, когато са изчерпани всички други условията в центровете за задържане трябва да отговарят на определени стандарти. Наш приоритет е да осигурим спазването на тези изисквания в целия Европейския съюз. Госпожа Майер и госпожа Ламберт поставиха конкретни въпроси, свързани с използването на различни форми на признаване на бежанците от отделните държави членки и използването на статута на субсидиарна закрила. Правната рамка сега е ясна. Държавите членки трябва първо да направят оценка дали някой има основание да иска статут на беженец и след това да решат дали може да им се предложи субсидиарна закрила. Все още има някои различия в начините, по които държавите членки прилагат на практика тази правна рамка. Има известно сближаване, това трябва да се отбележи нещо, което внимателно следим и което е, е вярно и е за ЕАСО, е, че се ангажираме с държавите членки, обясняваме ясно как а, да се прилага директивата за квалификациите. за да има съгласуваност в начина на предоставянето на подобен статут. Въпроса за презаселването бяха изразени някои притеснения от депутата от Малта по този въпрос. Тук имам, искам отново да подчертая, че от гледна точка на Европейската комисия и това е нещо, което непрекъснато е подчертавано от досегашния ни комисар и съм убеден, че следващия комисар също ще го възприеме, е, че презаселването е, е важен елемент на солидарността. То трябва да остане. Оптимистично настроени сме, че държавите членки ще го прилагат при необходимите обстоятелства. Има ситуации, например в бъдеще някои държави членки могат да преминат към презаселване на по-голям брой лица, когато определена държава членка е наводнена от лица, търсещи убежище или имащи основания да искат статут на беженец. Моля да приключите. Да, искам само да добавя, че имаме финансови стимули, които насърчават държавите членки да предприемат подобни мерки. Годишния форум, който се проведе миналата година, постави тези въпроси. Следващото му издание ще се проведе през ноември на настоящата година. Поради липса на време ще спра до тук. Надявам се, че отговорих на повечето от въпросите, които бяха поставени в сферата на обежището. Да, действително и двамата отговорихте. Е, отговорихте на поставените въпроси. Това е въпрос, който е непрекъснато на нашето внимание. Ние тук казахме какво е нашето мнение за доклада, който е изготвен. Считам, че дебата беше полезен. И сега можем да преминем към следващата тема, а именно Работата на Европейската служба за подкрепа в областта на обежището ЕАСО. Това е особено важно, особено предвид на случващото се в Средиземноморския регион. Джин Ламберт е докладчик по ЕАСО. Има колеги, които са докладчици по пакета за убежището, който засегнахме в предходния дебат, така че аз очаквам един задълбочен дебат. Службата за подкрепа в областта на убежището е не само агенция, а тя е един символ. Тук се спомена думата солидарност. Това за нас е сериозен въпрос. Доктор Висер, вие казахте, че ще направите кратко изказване, за да остане повече време за въпроси и отговори. Надявам се да имаме възможност и в бъдеще да разговаряме с вас. Така че ще се обсъди не само годишният отчет, но и многогодишната програма на ЕАСО за периода 2014 и 2016. Така че можете да кажете няколко думи като въведение, след което ще имаме възможност за коментари и въпроси. Господин председател, уважаеми депутати, благодаря ви за тази покана. Позволете ми да ви поздравя в началото на новия парламентарен мандат и да ви пожелая пълен успех и вдъхновение в важната ви дейност. Изцяло можете да разчитате на помощта на моята агенция и лично на мен във вашата работа. Ще се постарая да бъдат максимално кратък. За да стане това възможно, разпространих кратък документ, който обобщава основните неща към настоящия етап. Основната ми причина, поради която съм тук, е излизането на годишният отчет за дейността на службата за 2013 година. Това е един документ, който се изготвя ежегодно той е нещо като наръчник относно състоянието в областта на убежището. Миналата година, тъй като този доклад се отнася за дейността през изминалата година, виждате, че има а, три основни потока – Сирия, Руската федерация и Западните Балкани. Ако разгледаме тези потоци, ще видим доста разлики в характеристиките. За Сирия едва ли е необходимо да навлизам в детайли. Ситуацията е наблюдаваме ежедневно по телевизията. Тази година, през изминалите месеци, виждаме а, интензифициране на а, проблемите там. Затова и броят а, на търсещите обежище от сирийски граждани е на трето място в 19 държави членки. Руската федерация. Миналата година имаше сериозно нарастване на броя на лицата през изминалата година. Ако видим какви са молбите, ще установим, че лицата са повече от Чечня и повечето от тези молби са отхвърлени. За Западните Балкани Балкани има по-различна характеристика. Западните Балкани, ситуацията там продължава години наред. Това въжи и за първата половина на настоящата година. И там имаме сериозен поток и има доста отхвърлени молби 96%, а за някои страни отхвърлените молби достига дори 100%. Сирийските беженци получават закрила, но лицата от Западните Балкани нямат основания за получаване на подобен статут. Миналата година констатирахме най-висок брой от е, както Евростат събира данни. Ситуацията продължава и през настоящата година. Не е изненадващо, аз споменаха Сирия, Ирак, Украина и може да се разбере защо се стига до това положение. Еритрея също се появи в картината. За сега няма обяснение Ситуацията в Еритрея е лоша от много години и продължава да е такава, но сама по себе си не а, може да обясни това внезапно покачване на броя. Трябва да се направи по-здълбочен анализ. Какво правихме миналата година и тази година? Ние по помагаме държавите членки да изпълняват достиженията на правото на общността в областта на обежището. Сега а, трябва да се насочим към изпълнение на това, което беше обещано през предходния мандат. Извършва се обучение, съвместно обучение, разработват се наръчници, които да позволят практическото прилагане на законодателството, което вече е прието. Предоставя се обща информация за страните по происход. Миналата година проведохме проучване за ситуацията в Западните Балкани. Ситуацията, както вече подчертах, там е по-особена. Ще я публикуваме съвсем скоро, може би в началото на следващата седмица, доклад за Чечня, а при следващите няколко седмици и доклад за Сомалия. Работим по съвременяване на информацията за ситуацията със сигурността в Афганистан. Ние разглеждаме различните държави по происход на иммигрантите, виждаме как се развиват нещата в Ирак Украина, Сирия и други. Използваме експерти, които познават тези региони. Що се отнася до работата на работната група по въпросите на Средиземноморието, работата е вече беше засегната от предишните оратори. Искам само да допълня, че ние най-сетния започнахме, казвам най-сетния, защото това е предвидено още от Хакската програма. Най-сетне предприемаме стъпки в съвместната обработка. Правят се първите предпазливи стъпки и те показват, че има надежда. Ние работим заедно с Европол, Frontex и Евроюст. Комбинацията е доста интересна по проект. Един в Малта, един в Италия. В опит да получим по-ясна представа за престъпните организации, които стоят зад миграционните потоци. Друга важна област, на която ще се върна със сигурност и по-късно. Ние можем да вършим своята работа само ако получаваме нужните бюджетни и човешки ресурси. Искам да благодаря на вашата парламентарна комисия за внесеното изменение. Това е изключително важно за нас. Подчертава се не само важността на нашата работа. Ясно е, че без хора не може да се върши работа. Благодаря ви много. Председателят, благодаря за краткостта. Това ни дава възможност да имаме взаимодействие с вас. Колеги, можете да зададе въпроси по оперативната част на работата на ЕАСО, също качеството на вземането на решения за предоставяне на обежище и вземането на политическа позиция, така че колегите могат да обърнат внимание на тези въпроси, за да започнем нашия диалог. Може би да започнем с докладчика. Джин, желаете ли да започнете с вашите въпроси и коментари? Моля да дадете знак дали искате да говорите. Благодаря. Благодаря за доклада и за ясното изложение. Всички ние приветстваме това, което казахте за изпълнението. Не знам дали искате бихте коментирали по-подробно за новата част от регламента Дъблин за ранно предупреждение и готовност, дали тази част е приета от държавите членки. Имайки предвид е, трудния процес и битката по приемането им. Що се отнася до консултативния форум, бихте ли ни казали няколко думи за това как се използва? Бихте ли ни казали защо, въпреки че в е, много страни има увеличаване на броя на молбите за обежище, в други държави членки има спад? Гърция и Кипър. Бихте ли обяснили дали има някакви конкретни причини за този факт? Okay, is, uh, Kirkhope, Господин Къркоп. Пределно кратък ще бъда, тъй като аз изразих политическите си принципни въпроси по-рано. Програмата за регионална закрила. Сигурни ли сме, че тази програма за закрила с трети страни дава някакъв резултат? Аз не съм сигурен. Второ, от гледна точка на самите европейски страни, поради необработването на мобите недобрия прием в страната, в която пристигат за първи път, много хора се движат преминават към други страни. Подобен въпрос има в е, Кале и други страни. Това е резултат от необработване на молбите в първата страна. Какво можем да направим? Да, да осигурим ресурси на първата страна или пък се дължи на липсата на общи стандарти в много страни поради което хората, пристигналите, се придвижват нататък. Силви Гийом ще бъда прекале, пределно кратка. Много е интересен докладът. Вие споменахте за културата на сътрудничество, която е нещо трудно. В крайна сметка тя като че ли се утвърждава в взаимоотношенията между държавите. Имаме един коментар и два въпроса. Коментар е свързан с убежището. Мисля, че ние би трябвало да можем да правим предварителен анализ на това явление и критиката би трябвало да ни даде възможност да постигнем напредък. По отношение на въпросите, бихте ли казали няколко думи за взаимоотношенията между бюрото и, ня... и държави членки, които не членуват в Европейския съюз, като Швейцария, например? И бихте ли казали няколко е, думи допълнително за бюджета? Очевидно въпросите за бюджета ще окажат влияние не на последно място и върху броя на служителите. Госпожа Ферара. Благодаря, господин председател. Мен ме интересува какво смятате да предприемете за да помогнете на страни като Италия, в които има сериозен миграциозен натиск, тъй като регламентът Дублин създава много проблеми. Ние искаме да спазим времите. Увеличи се взрив... рязко броя на на молбите за статут в Италия идват хора, които е, и търсят свобода, но ги задържат е, в продължение на месеци, преди да получат статут на беженец. Може би те трябвало да е, това да се промени. В, в, освен това, след като получат статут, те нямат средства да се издържат и затова просят по улиците. Може би фондовете не се е, управляват добре. Може би трябва да се инвестират средствата, за да се помогне на страните да е, решават по бробле проблемите с е, мобите тъй като се изостава в сроковете за обработване, се стига и до лошо отношение, а направо дискриминация към чужденците. В какво се състои специалния план за подкрепа на страните, които са засегнати от, в най-голяма степен от миграционните потоци? Благодаря, госпожа Мария Дали. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика. Наскоро посетих службата и видях колко работа се върши. Бях впечатлена положително, като се има предвид колко са ограничени средствата на агенцията. Но днешното изложение аз се чувствам притеснена от Цифрите, които цитирахте за броя на потърсилите обежище през 2013 година, казвате, че броят на поискалите обежище е, е бил рекорден. Също се очертава и за 2014 година. Увеличава се брой на търсещите обежище. Следователно, Онова, което ме притеснява мен е натискът, който се създава върху систем, капацитета за прием на държавите членки. Ето защо аз призовавам за по-силена роля на ЕАЗО. Жан Клод Юнкер изпрати писмо в този смисъл на комисаря с ресори миграция и вътрешни работи. Аз мисля, че доктор Бисет е този, който в най-голяма степен ще може да свърши тази работа. Аз бих искала агенцията да извършва не само изпълнение на документи и актове, а и да работи по конкретни проекти. Имам два кратки въпроса. Вие споменахте пакета за обежище. Беше казано, че всички трябва да спазват обещанията и ангажиментите си. Как ще стигнем до тук? Надявам се, че това ще стане и че пакета за обежище ще функционира добре. Споменахте явлението организирана престъпност във връзка с иммиграцията и честно казано, аз бих искала да се предприеме нещо на практика. Мисля, че говорим по този въпрос едва след трагедиите в Средиземно море. И накрая, ако искаме ЕАСО да върши добре работата си, е необходимо тя да бъде добре обезпечена с ресурси, както финансови, така и човешки, за да може да си върши работата. Само по този начин ще можем да се справим с кризата, пред която сме изправени. Ска Келер е следващата. Благодаря. Напълно съм съгласна с въпроса за ресурсите и съм съгласна и с това, което казахте за изпълнение на пакта за обежище. Престои още много работа за признаването на статут за беженец в държавите членки. Имам два въпроса в писмото за комисаря Еврамопол се казва, че той трябва да поиска Язо да работи с трети страни, което малко ни притеснява, защото целта е да се помага а, с процедурата за обежище. Не е свързано с това да не се допускат хората. Сътрудничество с трети страни всъщност е насочено към това. Имате ли допълнителна информация за това какво означава сътрудничество с трети страни? Бихте ли ни казали какво смята да правите по отношение на трети страни? Във връзка с пилотния проект за Малта и Италия и контрабандистите и трафикантите, бихте ли ни казали каква точно е вашата роля? също така и как стоят нещата с третите страни. Благодаря всички. Вие бяхте много кратки. Сега господин Лопес Агилар. Благодаря, господин председател. Благодаря и на ЕАСО за представения годишен доклад. Аз високо оценя работата, която вършите. Много е важна работата и на нашата комисия за защита на правата на онези, които искат обежище и международна закрила. Но искам да бъда кратък и за това ще задам конкретен въпрос. Винаги, когато говорим по въпроса на всяка конференция, пред всяка аудитория, винаги възниква един въпрос. И е, в Европа създава се погрешно впечатление за Европа. Хората познават много зле факторите, фактите за обежището в Европа. Толкова много хора са убедени, че страните от Южна Европа не могат да се справят с търсещите беженци, а онези, които поемат най-големия товар са Англия, Швейцария и така нататък. Как да обясним е, тази разнопосочност в изпълнението на обща политика за обежище е, и за спазването на задължението? Всички ние спазваме международни конвенции. Женевската конвенция, новия протокол за защита на обежището 51-67. Това е изумително. Как можем по-добре е, да информираме и да обясняваме фактите за обежището? И вторият ми въпрос е как да си обясним разнопосочното изпълнение, разнопосочният подход при изпълнението на правилата, които са насочени към създаването на обща политика в обежището. Второ, как да направим така, тъй като този въпрос непрекъснато възниква, как да направим така, че в всеки подал молба за обежище да има шанс. Говоря за делегирането на правомощия, не спазването на принципа на не връщането на беженци и мигранти. Как да направим така, че Южна, Южна Испания, страни като Южна Испания, Малта, Гърция, Лампедуза, кои, към които са насочени потоците. Как да направим така, че когато има потенциален търсест обежище, да има шанс? Защото много често държавите членки ги настаняват в някакъв център, и прилага договори за репатриране с гранични страни или с страни по происход, за които се подозира, че е дошъл корабът, но не им дават шанс да потърсят убежище. Как да променим това? как какво да предприемем в тези случаи. Разбирам какво казахте, каза председателя. Имаме статистически данни, имаме статистич... цифрите за Германия, Великобритания и Швеция са доста високи. Да, естествено е да има погрешни представи, тъй като беженците естествено идват в определена първа страна, но разбирам какво искате да кажете. Госпожа Спинели има думата. Благодаря, господин Висър, за доклада. Имам един въпрос. Имайки предвид, че Марен Ностром няма да бъде заместена от Фронтекс. Има толкова неясноти по Фронтекс, недостига на ресурси. Искам да попитам дали не може да се предвиди присъствието на служител на ЕАЗО във всяка операция, за търсене и спасяване на беженци, за да сме сигурни, че ще се спазят правата. Но през 2012 година има сключно споразумение между ЕАЗО и Фронтекс. И накрая искам да ви напомня, за съжаление съществуват страни, за съжаление моята страна Италия е сред тях, в които се говори, и аз се боря срещу това, за боря се срещу организираната престъпност на равенството, но в е, операциите за претърсване и спасяване на лодки, унези, които спасяват е, давещите се, биват е, наказани или могат, е, могат да бъдат е, санкционирани за това, че са спасили иммигранти. Благодаря. Госпожа Стивенс има думата. Благодаря, Господин председател, ще бъда кратка. Имам два въпроса. Виждам, че, пра... че търсещите обежище имат право на превод. Имам обаче въпрос за предоставянето на преводачи за глухите хора със специални потребности – как да направим така, че глухите търсещи обежище и лица с умствени проблеми могат да получат добри услуги? Въпросът, да, как можем да намерим преводачи с съответният жестомимичен език? Вторият ми въпрос – През 2013 година беше обърнато сериозно внимание на уязвимите мигранти, защото действително има опасност. Виждали сме хора в Белгия с недъзи, които са принудени да просят. Имам обаче един въпрос. В проекта обръща ли се внимание за лица с хомосексуална ориентация? Обръща ли се внимание на жени, които са жертва на сексуално посегателство или на кастриране на половите органи? Моят въпрос към комисията е в предстоящия период възнамерявате ли да работите по проект насочен към хора с увреждания, тъй като в тази, вътре в тази група има огромно разнообразие. Глухи, слепи, умствени а, проблеми. Но тези хора са особено уязвими. Така че бих ви помолил да отчетете и техните потребности. Благодаря, госпожо Стивенс. Е, много хубаво направихме, че чухме от Робърт кратко изложение. Списъкът с оратори е доста дълъг. Искам да попитам дали, някой, дали още някой иска да се изкаже. Още двама души. Така, от тук нататък вече няма да приемам заявки. Предупредих Робърт, че ще има много въпроси. Той май не ми повярва. Господин Студовски е следващи. От какъв език? Днес чешки. Благодаря. Най-напред благодаря за думата. И на второ място благодаря за чудесния доклад. Господин Писър, това е един от най-добрите доклади, които сме има ли? Поне откакто аз съм депутат, така че голям, депо... голям комплимент за вас. Интересуваме въпроса с Русия. Чешката република е една от страните, които, в които има много руснаци. Много руснаци се насочват към Чехия те идват в Чехия поради репресиите на режима Путин. Например, има списъци на войници, които са загинали в Украина и техните роднини се страхуват и бягат. Има хора от Чечения, има случаи. които са на хора, които са наказани за неща, които в Европейския съюз не, не се не се преценяват като а, нарушение на закона или се наказват само с минимални парични глоб, глоби. Моят въпрос е, искате ли, имате ли желание да направите нещо за тези хора, защото има много хора в Руската федерация, които се борят с огромни проблеми. Благодаря, госпожа Вержия. Може да говорите колкото си искате дълго. Няма да злоупотребявам с времето. Искам също да кажа, че действително качеството на този доклад е много високо. Анализът, обясненията са много интересни и много важни. Но искам а, да отправя а, едно предупреждение да не се използват а, тези а, данни, които са доста закръглени. Питам се как може да се използва тези цифри от някои. Тези цифри се виждат в печата. Това е опасно. Това е опасно и за лицата, които търсят убежище. Има увеличаване с еди колко си процента. Всичко това е относително, що се отнася до потоците. И аз съм се по-задачена от появата на подобни цифри. В доклада се подчертава голямата разлика в положението в различни, на различните лица, търсещи убежище и начина по който те са третирани в държавите членки, що се отнася до представяне на молби, до приемането им, до подкрепа, след като бъдат прияти и прочие. Това, което ми прави впечатление е защита, която е междинен етап и не дава право на обежище. Тази време на закрила се увеличава. Ако има по-добре хармонизирано законодателство в областта на обежището, лицата търсещи обежище ще бъдат по-добре защитени. Нещо, което също ми се струва, че не е получило достатъчно внимание в доклада, е въпроса за държавата на пристигане и а, мястото което е крайната дестинация на лицата. Защо се получава а, този феномен в Кале? Те идват от Източна Африка, говорят английски, нямат намерение да останат в Франция, Италия или Гърция. И ако не вземаме тези параметри предвид, няма да достигнем до отговор в глобален мащаб. Считам, че направеното за сега не е достатъчно. Трябва да се продължи работата в това отношение. Що се отнася до Еритрея, мога да ви дам няколко примера за това, което ми казват лицата. Някои ам, казват, че ЕАСО са поискали е, ЕАСО е поискал от някой от тях да представят заверени дипломи. А, това не очита факта, че Еритрея един затвор под открито небе. Така че и в това отношение следва да се положат усилия. Председателят, благодаря. Въпросът е важен. Искам е, да получим е, съдържателни отговори от е, доктор Робърт Висер. И се надявам, че следващите оратори ще се придържат към Една минута, минута и нещо. Господин Бекер от НП има думата. Благодаря. Два конкретни въпроса имам. Господин Бисер, нашия председател вече спомена, че докладите тук в нашата комисия в областта на визите са създадени на базата на тази цялата ситуация с обежището. Въпросът ми е, какви са вашите прогнози за изменението на визовия кодекс и на следващо място визата за пътуване из Европейския съюз в този смисъл аз съм малко скептичен към тази инициатива, но я приветствам все пак. Интересуват ме обаче вашите прогнози, какво може да очакваме ние от тези две инициативи в Европа. Благодаря, господин Корар. Благодаря. Благодаря. Ще бъда кратък. Искам да задам въпроса на доктор Висер. Доволни ли сте от начина на прилагане на Дъблинския регламент? Дали неговото прилагане не демонстрира колко разединен е Европейският съюз по въпросите на убежището? защото се предпочита все още междуправителственият метод, а не общностният метод. За някои сякаш Европейския съюз не съществува по тази тема и този въпрос е оставен в ръцете на държавите членки, които приемат най-големи миграционни потоци. Програмата за подкрепа на Италия изтича в края на настоящата година – има ли някакви планове за удължаване на срока и на действие? Госпожа Каничи има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря, доктор Висер, за изчерпателния доклад за дейността на вашата агенция. Трябва да отчетем, че това е доклад за една обезпокоителна ситуация. Има 30% увеличение на броя на лицата, търсещи закрила в сравнение с миналата година. Данните в доклада по страни, включени, отнасящи се до признаването на статут. Не може ли да се предвиди по-добра стратегия, първо, по-добро управление на потоците, предотвратяването им? Това винаги води до критични ситуации не в целия свят, но по границите на Съюза, от това, което се случва, например, на Балканите, в Украина, в Сирия и други ден. На следващо място трябва да се хармонизира системата на прилагане на дъблинската система в държавите членки, включително молбите за трансфер. Целта е да се постигне по-добро разпределение, което да е по-добро, добре управлявано и по-добре грижи за търсещите обежище. Защото Германия, Италия, Обединеното кралство са подложени на най-силен натиск. Знаем, че срока на разглеждане на молбите е твърде дълъг, особено в някои държави. Системата за ранно предупреждение може да се използва, за да се подготвим по-добре за предстоящи кризи, съгласно член 33 от Дъблинската конвенция. Ще работите ли с е, Евроюст, е, Европол за борба срещу организираната престъпност? Е, госпожа Роберта. Относно презаселването, ще продължа това, което казах по-рано. Има спад през настоящата година. Представителят на комисията каза, че през ноември ще има годишен форум за презаселването. Ние вече говорихме за това, доктор Висер. Искам да подчертая обаче, че ЕАСО има да играе конкретна роля в областта на презаселването. Това е неговия мандат и очаквам ЕАСО да играе по-видна роля в това отношение, за да можем да се справим с трудностите, изпитвани от някои държави членки към момента. Става дума за нещо доброволно, което работи и което е проява на солидарност. По работната група за Средиземноморието и плана за действие на ЕАСО, това се споменава в доклада ви, в доклада се подчертава, че трябва да се изпълнят определени условия. ЕАСО трябва да има по-засилени връзки с определени държави, че ще има, например, програми за закрила в Либия. Бихте ли казали нещо повече по тези въпроси? Какви са целите на ЕАСО, за да нямаме само доклада, а да има и последващи действия през следващите месеци и години. Сеси Океанги има думата. Е, Благодаря и от мен за доклада, който ни дава възможност е, да разберем е, по-добре тематиката и извършната работа. Моят въпрос е пределно кратък. Виждам, че съществува директива от 2001, директива 51, която третира но минималните норми за предоставяне на временна закрила. До сега Това е предоставено на комисията да определи броя е, за приложението. Не може ли да се преразглеждат цифрите за изпълнение на тази директива? Вътре съдържат, вътре съдържат много елементи, които могат да бъдат полезни за държавите членки, особено в областта на солидарността и сътрудничеството. Вторият въпрос – Възоснова на анализите, които предоставихте, мислили ли сте да преразгледате критериите за определене на юридическия статут? Защото имайки преди страните по происход, откъдето идват много от искащите обежище, не всички бягат от страни, в които има конфликти. Има мнозина, които бягат от страни, в които има суша. Тоест не могат ли да се преразгледат различните категории бежанци? Благодаря. Последният оратор е госпожа Шлайн. Благодаря, благодаря и аз на господин Фисер за доклада. Мнозина казахте, нестабилността в Средиземно море доведоха до повишаване на потоците към Европа, предимно страните в Южна Европа. Много колеги казват, че разбира драматичното положение на беженците, но Европа не може да реши проблемите на всички и да не забравяме, че международното право пределя нашето правно задължение, да не говорим за моралното, да оказваме подкрепа на онези, които бягат от бедствия. Мнозина споделя тревогата, че Средземно море, което е европейско ниво, е, се превръща в гробница. И питам господин Визер, не смятате ли, че би било по-добре да е, обсъдим решения, които да, които да дават възможност за търсене на убежище по сигурен начин, за да не, не е необходимо търсещите обежище да се обръщат към трафиканти, което пък е свързано с, често с трагедии в морето. Благодаря, доктор Висер да отговорите на множеството въпроси, свързани с дейността, с политиката. Доста сме притиснати с времето. Благодаря. Благодаря на всички колеги. Много Въпроси ми зададохте. Дълбоко съм впечатлен и въпросите са важни. Темата е важна. Благодаря за въпросите и благодаря за възможността да им отговоря. Има определени теми, които се повтарят от въпросите – аз ще се опитам да балансирам отговорите си и извинявам се предварително, ако забравя да отговоря на някои от въпросите. Да започна с годишния доклад. Най-напред, какво е неговото значение или пък как да използвате данните, как може да бъдем подготвени, какво е ранното предупреждение – е, всички тези неща имат едно, една и съща цел. Абсолютно смятам, че Европейската агенция дава добавена стойност и ако не, е, трябва непрем, непрем, непременно веднага да преустановим работа. Ние се опитваме да не влезем в области, в които до момента не сме работили. Не сме имали възможност да работим. Нека започнем с е, данните и информацията. Господин Лопес Агилар е, зададе принципен въпрос. Въпросът, който, въпрос, който подплатява целият дебат, а именно дали е правилно това, което виждаме, дали възприемаме нещата такива каквито са, дали може да предоставим по-добра информация и дали може да повдигнем дебата на ново равнище. Като скромен изпълнителен директор на оперативна агенция, аз мятам, че моя задача е да предоставя данните и фактите, които да послушат като изходна точка за дебат. Наистина има много погрешни е, неща в, нашата, в нашето възприятие. Няма да започна да ги упоменавам, защото е, това ще произведе дискусия, за която в момента нямаме време, но а, е, по принцип аз съм отворен за такава дискусия в бъдеще. Мисля, че това, което дава докладът, е, че ви дава данните, които вие може да използвате данните във вашата политическа работа. Може би това, ако, ако това е реалността, то вие може да промените а, вашите послания или пък а, може да промените законодателството. Това е вече във вашите ръце. С, как, от практическа гледна точка, какво ранно предупреждение изпращаме ние? Започнахме преди две години, като помолихме държавите членки да ни дават всеки месец данни, с които да оперираме, така че да виждаме всеки месец какви са промените, какво е развитието в държавите членки и в Еврос. Това е нещо съвсем ново. Ние всяко три месече публикуваме данните. Някои от данните не са публично достъпни, но може би това ще стане. Това е обаче общата тенденция. Сега за процентите. Съгласен съм с колежката. Процентните данни могат да ви подведат. Така е. В същото време е, трябват ни оперативни данни. И ако трябва да отговоря на въпроса има ли промяна, вървим ли нагоре или надолу, ще кажа, че тук става дума за капацитета на държавите членки. Когато казваме 600% на увеличение, това означава, това значи нещо за министъра на финансите, това тук става дума за ресурсите. И съжалявам, но това е оперативната реалност. Така че а, ние ще бъдем внимание, ще обърнем внимание на процентните данни. Аз си отбелязах вашата забележка, но не може да да не даваме процентни данни. Откакто започнахме работа, ранното предупреждение още от самото начало бе важен инструмент за държавите членки и за нас. Е, това ни дава възможност да сме по-подготвени. Един пример. Когато ако никой не знае какви ще са, какъв ще е потока от Украина, благодарение на нашите данни, ние успяхме да кажем и да предупредим държавите членки, че те трябва да се подготвят за поток от беженци от Украина. Това до момента е ситуацията в Украина до момента е сериозно и същото се отнася за ситуациите в Ирак и Сирия. Така че ранното предупреждение дава добавна венастойност. Той е много практичен инструмент. Има и нов феномен, който за момента не бяхме взели предвид. Ето, например, еритрейците. Какво виждаме там? Виждаме по принцип увеличаване на броя беженци от Еритрея. Но и това са групи от хора. Те се променят от държава членка в държава членка. Има държави членки, които имат изведнъж 800% увеличаване, след което следващия месец падат, спадат беженците в тази държава членка. Но в замяна на това пък беженците се увеличават в друга държава членка. Е, тенденцията общата е увеличаваща се, но феноменът трябва да се изследва. И Еритрея, надявам се да не ме разберете погрешно, е, ние не знаем причината за повишаване на броя на беженци от Еритрея, <clears throat> но знаем, ситуацията там е много сле, така че Държавите членки не бива да подценяват Еритрея. Феномена трябва да се разнищи, да разберем причините за този феномен, за да може да реагираме по-добре. <clears throat> Има консултативен форум. Той е институционализиран, който предоставя диалог с гражданското общество. Миналата година имахме 17 мероприятия и връзки с неправителствени организации, а те са част от нашата работа. Ние ги молихме за съвет, молихме ги да ни предоставят своите данни. Те носят своята отговорност, ние нашата, но така или иначе има увеличено сътрудничество и взаимодействие с гражданското общество. Всъщност, след това заседание ще се срещна с консултативната група на този форум, така че контактите не протичат на ежедневно равнище. И смятам, че това е много важна част от работата. Имаше някои конкретни въпроси. Регионалната програма за закрила. Тук малко ще се проразпростря, защото а, бяха зададени много подобни въпроси. Каква е всъщност, всъщност ролята на Европейската служба за подкрепа в областта на обежището? Трябва да сме предпазливи тук. Има много области, много области в политиката, е, които засягат външната политика. Например, економическа, економическа политика, помощ за развитие. Миграцията е само една от, обла, области, от тези области. Ние смятаме естествено, че това е много важна област, но все пак тя е само една от важните области. И това е. И мога да кажа, че ако че там, където може да дадем добавена стойност, там си заслужава да съсредоточим усилията си. Но от, по отношение на миграцията ние няма да може да променим света. Трябва ни, трябва ни тук холистичен подход. Това е начинът по който аз тълкувам различните забележки и коментари от новия председ... на новия председател на комисията, а именно ролята на Европейската служба за обежището и новата външна политика, т.е. да не се подкрепя бюро за Африка. Това не е нашата роля. Но това са все много важни проекти, които ще стимулират човешките права в някои, в някои страни. В момента аз не зная дали Либия е най-проблематичната страна, но ако помислим за не изгру... Е, Грузия, Марокко, Йордания, Марокко, а там виждаме, че имаме много какво да направим. вторичните движения. Беженците, мигрантите се движат от една страна в друга страна. Това е така. Ние го наричаме търсене на най-благосклонен беженски режим, но това е само един от начините на осветляване на проблема. Регламента Дъблин още той се занимава с въпроса. Там ние се опитваме да намалим този беженски туризъм, да ограничим възможностите за него. И това е, може би, една от най-погрешните възприятия. Причината за сменяне на страните са различни. Това може да е езика, може да е историята, може да е семейни връзки, може да са правни общества. Ето, например, Украина. В Украина имаме много украински общности в държавите членки, хора, които работят, които а, прибивават лег легално и мигрират от една страна в друга страна, както ние самите. Сегашната си ситуацията е такава, че понякога хората чуват слухове за дадена страна, че там условията са по-добре и решават да отидат там. Няма една причина, поради която хората се придвижват от една страна в друга. Ние анализираме причините и се надявам, че в недалечно бъдеще ще мога да ви дам един по-добър анализ, който да подпомогне дебата. Дебат, е, анализ, който да почива на факти, на цифри. Естествено има и политическо измерение но аз поне ще се постарая да ви дам твърдите данни. За страните, които граничат са граничещите с трети страни държави членки. Ако мигрантите идват извън Европейския съюз, трябва да се мине е, границата на Европейския съюз. И не всички държави членки са гранични държави членки. Въпреки, че имаме международни летища, повечето от беженците идват по суша или по море. Това означава, че тези страни, които имат външна граница, са, имат по-голям шанс да получат е, повече беженци от именно тази миграционна категория. Но не бива да подценяваме и големия брой беженци, които идват по легален начин. Те имат виза, те са студенти, да речем. Ето, например, студент от Ирак, от региона, където а, е, където върлова вилне е ислямската държава и те изведнъж могат да подадат заявление за обежище. Така че не всеки е, бежанец е включен в цифрите, които сте, имате пред себе си. Не всички бежанци пресичат е, външните граници на държавата на, на Европейския съюз и не всеки беженец е нелегален. Те, някои от тях може да са дошли по легален начин, както казах. Сега за Италия има специален план за подкрепа. Имаше въпроси за този план. Целта на този план е специално изработена цел да подкрепи процеса на отдаване на обежище в Италия. Информационна е, кампания, механизма да блин, събират се статистически данни. Италия е, има много различни традиции на използване на информацията, тъй като тя е по-скоро федеративна, е, има федерална структура. Сега по отношение на плана. Той приключва тази година и в момента преговаряме. Един от моите колеги в момента е в Рим и води преговори за продължение на един адаптиран план за следващата година. В същото време е, ситуацията в Средиземноморието също изисква нашето внимание и там ние за този регион също ние е, мислим за подкрепа за Италия, тъй като е, оттам идват през Средиземноморието идват много бежанци към Италия. прилагането на пакета за бежанците. Всеки от колегите каза, че е важно да се концентрираме върху приложението на този пакет и то в светлината на постигнатото споразумение. Това е нашият фокус за момента и това ще бъде, ще бъде наш приоритет за тази следващата година без да губим от поглед факта, че миграцията е феномен, който е много динамичен и бързо се развива и се променя, трябва да кажа, че днешните решения може да не са решенията за утре. Нека останем отворени за нови решения и нови подобрения, работейки все пак върху правоприлагането – Обучението е много важно. Всички държави членки трябва да обучават своите служители а, и да ги информират за новото законодателство, за новия пакет за беженците, къде да обяснат къде има добавена стойност. Е, би било хубаво да имаме една обща система за обучение, вместо да имаме 28 национални системи. Имаше въпроси за проекти с Малта, в Малта и Италия. И бяха засегнати въпросите за трафика на хора. Ние използваме един по-неутрален термин, а именно улесняване на влизането на беженци през Средиземноморието. Всъщност, сегашната концепция се съсредоточава върху самия феномен, а не върху отделните случаи. Съзнателно направихме така, защото ние се опитваме да създадем, да натрупаме информация, която до момента не, което до момента не сме правили. Е, всеки, всички хора от една лодка, от един кораб, са били във връзка с някаква организация. Обикновено организацията на един кораб е била направена от една организация за трафикинг. Така че явно е, има, има хора, които организират а, трафика и използвайки анонимизирана информация, информация отделена от индивидите, използвайки по този начин тази информация е много положително, защото може да разберем как действа системата на контрабанда и на трафик. За първи път ние се опитваме да анонизираме и да използваме една такава сравнима информация с нашата цел е да получим впечатление за общата картина. Имаше няколко конкретни въпроси за Маре Ностром. Няма да бъде заменена тази програма от други програми. Сега за присъствието на Азо в Фронтекс. Това е много важно, както за Фронтекс, така и за службата за подкрепа на обежището. Сътрудничеството между двете единици започна миналата година с обучение на, гранични, на граничните служби. Европейската служба присъства на тези обучения е, присъства в операциите на Frontex. Има знанията за това и ние ще продължим в, с това сътрудничество. За въпроса за преводачите и за хора с увреждания. Заедно с комисията Изготвихме е, голяма програма, която взема предвид различните видове увреждания. Това е работна програма, тя ще продължи изследваните и следващата година. Е, тук се вземат предвид аспектите, свързани с пола и с всякакъв вид увреждания. Трябва да приоритизираме тази област. Е, аз си отбелязах вашите коментари и ще ги взема предвид. За презаселването Ние разбираме ролята, която играе Европейската служба за подкрепа в областта на обеждането при презаселването. Е, хубаво беше, че бе подчертана думата доброволно, защото наистина това е единствения начин да процедираме. Ние сме активна част от форума за презаселване и ще продължим да следим инструментите, които са на лице, да подобрят ситуацията. И на последно място, също нещо много важно – много колеги говореха за ресурсите и бюджета. Аз няма да повтарям това, което казах в началото, но вие сте прави. Очакванията са огромни, а ресурсите са сравнително ограничени. Благодаря ви за вниманието. Извинете, ако съм пропуснал някой от въпросите. Благодаря много, Робърт. И ако не отговори на въпроси, то е защото... Да, виждам в бележките, че си отбелязал всички въпроси, но просто времето ни е крайно недостатъчно. Гледам приоритетите си 2015 година. Искам да кажа още един път на колегите, че основният момент тук е това, че вие имате оперативна роля, малко като на Frontex, но не съвсем. Много са очакванията към ЕАСО да способства за по-добро качество на решението. Въпросите са, множе, са много. Дебатът, който проведахме, е многостранен. Заедно с дебата за годишния доклад ние ще направим предложение с координаторите въпросите да продължат не само по конкретните въпроси през 2015 година, но и конкретни въпроси повдигнати от колегите. Ще ги отпише, ще ги отчетем, ще запишем и препоръките от координаторите. Нищо няма да бъде загубено. Ще очакваме и доклада следващата година от ваша страна. Искам да ви благодаря за подробният отговор на всички въпроси. Okay, colleagues, um, thank you for your patience. Um, we're going to move on to the next point in the agenda, which is the um, presentation. Следващата точка в дневния ред е представене от Петро Рус от Европейската сметна палата. През юни 2010 година нашата комисия помоли Сметната палата да представи свой доклад за управлението на второто поколение Шенгенска информационна система във връзка с, жизнес, с жизнеспособността на проекта. Докладът е раздаден. Комисията по бюджетен контрол проведе дискусия вчера. Моника Холмайер е подготвила доклад, който също ви е раздаден. Сега ще помоля господин Русо да представи доклада на комисията и след това госпожа Холмайер ще вземе думата. И след това ще дам думата на господин Коелю като бивш доклад по Шенгенската информационна система. Най-напред обаче ще помоля господин Русо да представи своя доклад. So, Mr. Russo, um, if you uh, make your report and then uh, and my apologies uh, for that we've run over time. Thank you for your patience. Благодаря ви, господин Русо, за търпението. Закъсняхме господин председател, драги членове на Комисията по граждански свободи и права, дами и господа. Сметната палата публикува на 19 май специален доклад за полуките, извлечени от комисията за системата СИС-2. Шенгенската информационна система СИС се използва от 1995 година от граничните власти, митническите, съдебните власти и визовите власти в е, шенгенското пространство. Във връзка целта е да е, се обърне внимание върху това, че тази система има за цел да не допусне нерегламентиран достъп до територията. Също така тя се използва при е, изчезнали лица и изгубени предмети. Съветът реши да е, замества система с, с СИС-2, чието разработване е поверено на Европейската комисия. Основната причина за СИС-2 е новите държави членки да се присъединят към системата. Също така беше предвидено СИС-2 да разполага с най-нови технологии и с нови възможности. Палатата анализира защо СИС-2 не е доставена в срок – е, и е превишила бюджета. Сметната палата анализира дали комисията е извлекла пулките от управлението на проекта и дали ги е приложила на практика. Тук трябва да отбележим, че полуката не е направила одит на информационната система, за да оцени нейните качества. Комисията е, достави системата с забавяне от 6 е, е, години. Анализите на Сметната палата не обръщат внимание на онези въпроси, които са попречили на комисията да достави системата на време. Те обаче са оказали влияние върху управлението на системата. По-конкретно, първоначалният срок за проекта беше нереалистичен и управлението на ШИС-2 е следвало от недобро планиране. Спецификациите на системата се променяха в хода на проекта, за да се отговори на потребностите на потребителите и не бяха уточнени до 2010 година т.е. крайния последния етап. Системата разполага с капацитет, който превишава значително предвидени през 2001. шис има централна система и национална система, която е разработена от държавите членки на Шенгенското пространство. Първоначалният разчет на разходите подцени необходимите инвестиции. В крайна сметка общата цена на системата възлезе на няколко стотин, около 100 милиона централната система и около 300 милиона за националните системи. Заедно с това основното предимство, което не беше отчетено, беше предоставено на е, новите държави членки. Независимо от промените в разходите и предимствата, комисията не е направила подробен анализ на ползата от проекта. Заедно с това комисията е отчела полуките по време на първата част – ето защо подходът беше променен при последната фаза през 2010 година. Заедно с това тя приложи някои полки за 62 за да при разработването на други големи проекти, като интелигентни граници. Палатата формулира възоснова на своите наблюдения няколко препоръки за управлението на мащабната система. Те бяха предоставени на комисията. Госпожи и господа, благодаря ви за вниманието и съм на ваше разположение, за да отговоря на въпросите ви. Благодаря. Моника тук ли е? А, вие си говорите. Защо не внимавахте? Сега ли ще се изкажете или после? Карлос, искате ли да се изкажете първи? Господин Коелю е бивш докладчик по Шенската информационна система. Госпожа Холмайер, която до сега бъбреше, е сегашният докладчик. Благодаря, господин председател. Благодаря на Сметната палата. Те свършиха чудесна работа. Докладът е много добър. Искам да подчертая проблемите, на които се натъкнахме като Европейски съюз с 6-2. Имам, имам предвид огромното забавяне и огромните суми, които бяха изразходвани. Имам три коментара. Какво трябва да, предприе, да направим, какво не трябва да правим и какво спечелихме от този процес. Първо, какво трябва да направим? Мисля, че е, би било справедливо да кажем, че трябва да признаем правотата на Европейския парламент. Можем да критикуваме комисията за управлението на 6.2. Поискахме Сметната палата да извърши тази проверка и заключението, заключението показва, че Европейския парламент е бил прав. Второ, аз мисля, че ние трябва да се получим от грешките и да не повтаряме едни и същи грешки отново. И се надявам, че Европейската комисия е разбрала къде е сбъркала при управлението на 6-2. Аз мисля, че в бъдеще трябва да правим по-добър избор на предприятията изпълнители. Мисля, че при първия договор преценката не беше добра. И в този тип проекти ние трябва да работим с всички. Тоест, в началото Европейската комисия не работеше с държавите членки. И сега осъзнахме едва след като създадахме програмата за управление на границите, т.е. когато включихме държавите членки в дейността и започнахме да работим с тях, започнахме да дейността по приключване на 6 Второ, какво не би трябвало да правим? Не бива да смесваме 6 и начинът по който Европейската комисия управлява проекта. Тоест, управлението е грешно, но 6.2 2 е проект, който заслужава нашата подкрепа. Ние имаме нужда от 6.2, 2 за да бъдат нашите граници по-сигурни и проектът е определено добър. Второ, както доказа Сметната палата, в бъдеще не би трябвало да обявяваме търг преди всичко да е решено. Казах това вчера и пред комисията по бюджетен контрол. Първият търг беше обявен преди парламентът и съветът да са взели решение за правното основание. Няма никакъв смисъл да започне работа по разработване на огромна система бази денна преди да бъдат е, приключени е, правните дейностите по правното основание. Преди да започне толкова мащабен проект, трябва да кажем от какво имаме нужда и какво искаме. И накрая не можем всеки път да променяме онова, което искаме от системата. Разбирам, че за Европейската комисия понякога не е било лесно да налага такси на а, изпълнителите, защото изпълнителите са казвали, ами ние се опитваме да нагодим системата към последните ви изисквания. И накрая, господин председател, какво спечелихме? Извлякахме добри полки за това, което трябва и не трябва да правим в бъдеще. Разполагаме с 6-2 много добър инструмент, което не се отрича от никого в Европа. Разполагаме с европейска 6.2, за която сме се борили. И сега имаме европейска 6.2. Тоест всички европейски институции могат да направят оценка на това как се управляват процесите. Помня, когато за първи път европейските институции се опитаха да направят одит на личните данни в 6.2, те не можаха да влязат, тъй като системата не беше европейска, тя беше под надзора на френските власти. И европейските контролни органи нямаха право да влязат в системата. Сега имаме вече европейски институции, европейски структури. Сега разполагаме с е, Юлиза, т.е. структура и агенция с е, техническите е, възможности и капацитет да контролират технически системата и постигнахме успехи въпреки забавянето и въпреки превишението на бюджета. Благодаря, Карлос. Много изчерпателен, както обикновено. Сега, за да повторя за колегите, които не са чули. Госпожа Холмайер е разработила документ за Комисията по бюджетен контрол. Заповядайте, Моника, имате думата. Благодаря. Аз естествено мога да направя своето изложение освен ако колежката не иска да говори преди мен. Аз говорих с господин Коелю и разбрах колко големи са проблемите. Видяхме, че проблемите до някъде проистичаха от е, държавите членки. Благодаря на господин Русо, на Сметната палата за прецизната работа, която е свършена, защото тя ни дава е, чудесна изходна точка за това как да предотвратим бъдещи грешки. Грешки в смисъл на е, недостатъчни специалисти и експерти, вече не бива да се допускат, защото това е една система, която трябва да оперира на международно равнище, която трябва да удовлетворява много високи стандарти за сигурност, оказва се, че нито фирмата имаше достатъчните компетенции, нито комисията. За бъдеще това означава, че когато ще правим големи проекти и то проекти, свързани с информационните технологии, трябва първо да подсигурим знанията, персонала, финансите. Всичко това трябва да е изчислено много разумно. Времевият график също трябва да е адекватен и трябва да знаем какво искат държавите членки, когато одобряват една такава програма. Това означава, че ще ни трябва че ще ни трябва добри указания. И още нещо. Когато се обвързваме с компютърна система, не бива да се създават монополистични структури. И така, това означава, че когато ние обявяваме търк за една такава система, не бива да, сме дилетан, да действаме дилетантски. Не бива да се обвързваме за вечни времена с един оператор. Защото ако решим да сменим оператора, всеки следващ оператор ще трябва да адаптира системата. И това е само дублиране на работата. Значи, търговете трябва да са формулирани по съвсем друг начин в бъдеще. Защото при всяка грешка, която се откри, толкова тази грешка е, означаваше приходи за фирмата за да поправят грешките. Господин председател, мисля, че 6-2 е, е много важна програма и е правилно, че тя се прави на европейско равнище, но важно е при такива програми да имаме солидно планиране и хората, които я прилагат още от самото начало, да знаят какво и как ще правят. В противен случай това ще ни коства много усилия, много ресурси и загуба на, а, на сигурност. Благодаря ви. Ще дам думата на двама колеги. След това ще приключим. Госпожа Чили. Качили. Каличи, sorry. Извинете, госпожа Каничи. Не зная защо греша така, сигурно съм се изморил. Благодаря, знам, че името ми е малко трудно за произнасяне. Не, не, не, съвсем не е трудно за произнасяне. И моето име не е лесно. Извинявайте още един път. Няма никакъв проблем. Благодаря, господин председател. Благодаря и на доктор Рус, който представи доклада на Сметната палата за системата 6.2. Докладът е много важен и смятам, че е балансиран, защото ни представя обективни данни и ни представи ясно всички причини за забавянето и огромното превишение на цената. Повече от 8 пъти от първоначално предвидената. Е, държа да благодаря и на, два, на двамата докладчици, които говориха преди мен и на, по-специално на докладчицата от Комисията по бюджетен контрол. Докладът на Сметната палата разгледа работата по 6.2, представи и причините за огромни, огромното забавяне и е, превишението на разходите. Представена е поредица от е, грешки. Първата грешка е била избора на изпълнител възоснова на най-ниска цена, което не е било реалистично. Има и друга поредица от грешки и трудности при изпълнението на системата. Критичните бележки обаче не поставят под съмнение качествата на тази система, която е на разположение на съдебните и полицейски власти и която гаран... Е, спомага за охраната на границите. ШИС-2 в крайна сметка влезе е, в изпълнение през 2013 година. Необходимо е да се извлетат да се извлекат пуки от допуснатите грешки и на тяхна основа да се работи система за управление. И заедно с това характеристиките на системата трябва да бъдат а, определени предварително. Един по-общ коментар. Анализът на Сметната палата – има едно друго достоинство привлича вниманието върху факта, че всички институции трябва да дадат своя ангажимент и да положат усилия за ефективното използване на е, средствата на дънакоплаците. Благодаря. Корнелия, следващия оратор. Благодаря. Наистина един такъв голям проект като един град като Дрезден, откъдето идвам аз, е, там бе направен също един такъв проект. Имахме същия проблем. Планирането беше лошо, резултатът беше, че е, разходите в крайна сметка се увеличиха 6 пъти, т.е. не 6 пъти, а 8 пъти. И в крайна сметка хората, които планираха проекта, загубиха работата си. И това беше правилно. Благодаря на Сметната палата, защото е, Сметната палата ни показва по какъв дилетантски начин сме подходили към такъв един огромен проект и аз просто не вярвам на очите си, че това е било възможно. планирането просто се е случило така спонтанно. Аз си представям, че са се събрали няколко човека, казали се, им горе-долу ще струва толкова. Това не е маловажно. Става дума за един огромен, огромен проект, е, проект, който 8 пъти надвишава разход, предвидените разходи и това е скандал, скандално. Искам да задам два въпроса. А, вие правите препоръки. Препоръки комисията да се извади полуки. Добре, обаче, е, е, коя според вас е най-важната препоръка към комисията и на всички засегнати страни? Какво най-много бихте посъветвали комисията? И смятате ли, че полуките, които се е извадила комисията до момента са достатъчни или пък смятате, че не са достатъчни? Благодаря. А сега... Благодаря. Сега ще слушаме представители на Европейската комисия. Благодаря ви много. От името на комисията искам да благодаря на господина Русо и на Сметната палата за отличния им доклад, както и на госпожа Холмайер за работния документ, който беше много полезен. Доколкото разбирам, вие ни искате да правя много пространно изложение на позицията на комисията, защото ние сме написали доста неща по въпроса. Ние споделихме коментарите ни с съда, с вас. Те са на разположение на всички. Но ако ми позволите, искам да подчертая няколко неща. На първо място, в миналото нещата не провървяха, това е очевидно. Комисията приема и 8-те препоръки, съдържащи се в доклада на Сметната палата. Същевременно обаче, ние многократно сме подчертавали, че анализът не е изчерпателен. Особено ролята на съвета в този проект не беше оценена в достатъчна степен. Уникалните обстоятелства, при които бях, беше стартиран този, този проект, трябва да се отчетат. Съветът взе решение за разработването. Това беше а, междуправителствен проект. Нямаше предложение на комисията, нямаше ангажираност на Европейския парламент и много от изискванията, които бяха внесени в проекта, не бяха предвидени в началото. Първоначално съветът искаше само да свърже системата, а, така че да бъдат включени новите държави, които се присъединяват към Шенген, докато в последствие някои функции трябваше да се променят, някои други параметри. И всичко това се отрази на цената, както и на сроковете. Така че е много просто да се каже, е, да, 6-2, е, струваше 8 пъти повече, отколкото първоначално предвиденото и това е скандално. Процесът е, не беше много добър. Има отговорност и на комисията, ако искаме да извлечем полуки, ако вашата комисия иска да извлече полуки, трябва да видим какъв е генезиса, откъде е тръгнал този проект. Относно липсата на прозрачност от страна на комисията, аз не разполагам с време тук да навляза в детайли. В писмените ни бележки ще видите, че това е недоразумение. Комисията винаги е била прозрачна, когато сме разговаряли за процедурата. Комисията винаги е била много професионална в спазването на правилата, на финансовите регламенти и в представенето на бюджетните органи за оценка това, което правим. И затова не е необходимо да се правят подобни квалификации. И най-накрая, господин председателю, нещо за бъдещето. Сега имаме една много добра система 6.2 от влизането и в а, действие 9 месеца с 1,3 милиарда Влизания в системата са регистрирани от страна на органите на държавите членки 6.2 е изключително полезна, например, когато се проследяват движенията на така наречените чуждестранни бойци, което е много актуална тема към момента. Така че системата действа и ще продължи да действа и в бъдеще. Разбира се, в бъдеще полките, които сме си извлекли, трябва да се приложат и по другите и те проекти, които се подготвят, например, за интелигентни граници и да не се започва тръжна процедура, без да сме приели нужното законодателство. Това е една от полките. Подготовката за интелигентните граждани включва работата на съвета, на комисията, на парламента и ние се получихме в това отношение от миналото, сме уверени, че този доклад ще ни помогне да имаме по-добро регламентиране в Европейския съюз, така както го искаме всички ние. Председателят и сега на господин Русо за последни няколко бележки. Аз няма кой знае какво да добавя след това, което чухме от представителя на комисията. Както казах и вчера, съм удовлетворен от това, че всички оценяват качеството на работата на Сметната палата. Има други хора, които заслужават тази похвала повече, отколкото мен. Съвсем накратко искам да се спре на въпроса на една от депутатките, съжалявам, че не запомних името. Как се прилага препоръката? Комисията трябва да включва всички IT проекти в програмата за корпоративно управление. А, това, тази препоръка се разбира от само себе си, но все пак е важна. В момента Сметната палата излязла с становището си, с, а, комисията каза, че приема тези констатации, че са предвидени допълнителни мерки. Благодаря. Господин Русо, благодаря ви много. Съжалявам, че трябваше така да ви пришпорваме, но а, ние сме ви признателни на вас, на целия ви екип. Благодаря. Колеги, малко сме изостанали с а, графика. Ще преминем набързо към следващата тема, точка 6. Това ще бъде представене от правната служба Става дума на преюдициалното решение на Висшия съд на Ирландия по това дело, защото а, тук става дума за адекватността а, на Сейф Harbor. и за предаването на лични данни съгласно Safe Harbor. Така че това решение е изключително важно. Комисията по правните въпроси, която е водеща в това отношение, ще разисква въпроса утре. Те също ще го направят при закрити врата. за Комисията по гражданските свободи е от особена важност. Обръжда се към новите депутати тук, че от особено важно комисията Либе да работи по това дело, след като изслушаме правната служба, изобщо по въпросите на Сейф Харбър като цяло, защото комисарият Ансеп Отингер и други комисари ще бъдат изслушани от нас, така че ще има по-задълбочена дискусия след представенето на правната служба днес. Това е централна тема както за комисията Ливе, така и за Юри. Подобна дискусия обаче трябва да се проведе при закрити врата, тъй като делото в момента се гледа. Затова всички документи, които са предоставени, трябва да бъдат третирани конфиденциално а, и да бъдат върнати. Искам да дам думата на господин Мюрер. Има ли някой, който иска да каже нещо преди това? Софи. Благодаря. Жалко е, че започваме толкова късно. Темата ми е безкрайно интересна, но ще трябва да тръгна, тъй като след 15 минути трябва да председателствам заседание. Що се отнася до заседанието при закрити врата, тези заседания не се записват и в последствие не можем да проверим дали има основание за искането за заседание при закрита врата. Така че искам да помоля тези заседания да бъдат записвани, така че ако някой успори искането за а, затворени а, врата, а, да видим дали има основание. Това ли ви е въпросът? Има ли други въпроси във връзка с съседанието при закрита врата? Корнелия. Аз съм против, както винаги, и не разбирам защо има такива заседания при закрити врата. Трябва да има предварителен аргумент, поне когато има такива заседания.